Voilà, bonjour à tous. Добър ден на всички. Възобновявам заседанието. Протоколът от вчерашното заседание и приятите текстове са на лице. Има ли бележки? Не. В такъв случай протоколът се смята за прият.